Mes chers collègues, bonjour! Скъпи колеги, добър ден. Добър ден. Е, няма ми чукчето. Mes chers collègues, nous allons commencer. Скъпи колеги, започваме. Започваме заседанието, ако обичате. Allez, prenez place. Хайде, вземете е, местата си. Les advisors, адвайзерите. Адвайзерите. Hello. J'ai pas mon petit marteau là. Къде ми е чукчето? Е Чудесно. Les advisors du PPE, vous êtes адвайзерите от НП нещо много шум дигат тая сутрин. Але, nous allons... Хайде, започваме, ако обичате. Може би е, вече приемаме дневния ред. Ако няма възражения, смятаме, че сме го приели. Е, много шум дигате. Готово ли е? Можем ли сериозно да започваме? Добре. Проект от дневния ред се смята за прият, ако няма възражения. Съобщения на председателката. ще намерите в папките си решенията взети от координаторите по време на заседанието ни от 18 юли тази година решенията са раздадени. Можете да ги прочетете и в интранет, защото сега сме малко по-екологично насочени и затова използваме компютърната техника. Е, нарича се и e комити. Ако няма възражения до 12.30 днес, решенията се смятат за прияти от Комисията по транспорт. Следващо съобщение на вашата председателка а именно е, по директивата на Европейския парламент и на съвета, която изменя е, директивата 2008-96 по управлението на сигурността на инфраструктурата и по-специално доклада на госпожа Аюдо. В папките ще намерите текста на директивата по управлението на безопасността на инфраструктурите е, и в частност на сухопътните инфраструктури. При гласуването в Комисията Транспорт на 18 януари тази година, след мандата на Комисията ТРАН, е, както и на екипа на докладчицата госпожа Аюто, проведе преговори, гласуван в парламента с съвета и с Европейската комисия комисия, така че нашата комисия потвърждава временното интеринституционално споразумение с гласуване на 4 март. Междувременно юрист-лингвистите са довършили редакцията по текста, вследствие на което има поправки, които отразяват всички изменения след тяхното приемане, е, както и чисто лингвистичните изменения по текста. Е, те са второстепени и чисто технически. Новостта обаче е, че като се има предвид, че госпожа Аюто, т.е. нашата бивша докладчица, не е преизбрана за депутат, на практика е, измененията и това е текуща практика в сходна ситуация. Предлагам да приемем споразумението за прието. Освен ако нямате възражения, предварително ви благодаря за това, че ще изпратите до секретарията днес, до края на работния ден, евентуални изменения, които искате да предложите по тази точка. В тази зала има посетители и за това пожелавам добре дошли на групата студенти от Университета за приложни науки от Уест Вали. Те са поканени от господин Артур. Гос... Скъпи студенти, вие сте добре дошли, добре дошли в нашата транспортна комисия. Слушайте внимателно, защото тук е финландското председателство, представено от жена министър на транспорта и жена министър на туризма. Така че виждате, човек може да бъде жена и да отговаря за ключови важни дейности в Европейския Европейски съюз. Нека ги посрещнем с ръкоплескания. И незабавно започваме работата си в частност с председателството на съвета на Европейския съюз. За мен е чест и удоволствие да поканя госпожа Сана Марен, която е финландска министърка на транспорта и телекомуникациите, но също така и госпожа Катри Кулмуни, която е финландска министърка на економиката. Добре дошли! Пожелавам ви 100% успех, 100% успех на вашето председателство е, в сърцевината на Европейския съюз. Както знаете, поне според мен, финландското председателство има изключително много приоритети. Е, през тази пленарна седмица, която е много натоварена е и за вас, Днес ще имаме възможност да обсъдим с вас повече подробности по областите, за които отговаряте, кои ще бъдат сред вашите приоритети. Е, как ще се справите с тези предизвикателства? Е, за мен е удоволствие да видя трио от три жени в тази област, защото днес има желание да се докаже, че транспорта не е сектор само за вас, господа, господа, но има и други важни цели в политиката на транспорта. Имаме огромно предизвикателство. Транспорта с 30% от газовете е с е, парников ефект. Всички говорят за това колко са спешни въпросите с климата, а транспорта е единствения, който не може да намали парниковите си газове от 90-та година насам, така че отрасълът трябва е, да се заеме и да се отнесе при сърце към е, това предизвикателство. Трябва да говорим и за социалното приобщаване, защото в транспорта често се говори и за социален дъмпинг. Това води до много проблеми. Едновременно с това вие сте финландското председателство. Вие ще посочите ключовете, технологията, защото вие сте малко по-напреднали от останалите страни в Европейския съюз, особено в цифровата сфера, така че очакваме нови идеи. Много е важно да бъдем открити към нови идеи в този отрасъл, както в е, корабоплаването, така и в авиацията. Така или иначе, за воденето на дискусията ще бъде много строга. Е, имате 10 минути. Всяка има по 10 минути. След това ще направим първи кръг сред координаторите. Координаторите ще имат 10 минути за въпроси. След това министърките ще отговарят. След това отново ще задаваме въпроси. Добре дошли в комисията транспорт. Госпожо министър на транспорта, имате думата. Thank Уважаема госпожо председател, много ви благодаря за любезните думи. Много се радвам за възможността съм днес сред вас, за да обсъдим въпросите, свързани с транспорта. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е огромно удоволствие да бъда днес сред вас, за да ви представя приоритетите на финландското председателство на съвета. Европейците очакват от е, от Европейския съюз да постигне конкретни резултати, които те да усетят в е, ежедневния си живот. И за да постигнем тези резултати, трябва да работим в тясно сътрудничество. Европейския съюз е изправен пред големи предизвикателства. Имаме нужда от практични и съществени мерки, за да се справим с изменението в климата, но и за да се подготвим за него защото трябва да се възползваме напълно от всички възможности, които ни предоставя цифровият преход. Промяната изисква смелост, отдаденост и ентусиазъм. И в, винаги в сърцето на всяка на наша дейност трябва да бъдат гражданите. Каква е нашата роля? Ролята ни е да представяме нови идеи и да дадем възможност на промяната да се случи. Водещите ни принципи са да се справим с предизвикателството, което се справя, което се справя на Европейския съюз и да постигнем това, което другашните очакват от нас. Най-важното е да постигнем резултати. Ето защо нашето председателство се придържа към основните елементи на новата стратегическа програма. Европейски съюз може да постигне добри резултати чрез гарантиране на благоденствие, което да е социално-економическо и екологично устойчиво. В областта на транспорта се справяме с огромни предизвикателства как да намалим, да подобрим инфраструктурата, да намалим емисията въглероден диоксид и да се възползваме максимално от цифровизацията и новите технологии. От тази гледна точка Химарското председателство е набелязало 3, 4 е, извинете, ключови области цифровите транспортни услуги, автоматизирането на транспорта, транспорт без въглеродни емисии и економиката на данните. Обедена съм, че като се върху тези области ще постигнем устойчив растеж в Европейския съюз. Значителното и бързо намаляване на емисията въглеродни диоксид в областта на транспорта е от обществено значение, за да постигнем целите по отношение на емисията въглероден на климата на европейско равнище. Данните и добрите връзки са от ключово значение, за да се гарантира рентабилен, екологосъобразен и безпроблемен транспорт. Ето защо сме избрали в областта на транспорта своето мото интелигентни връзки за устойчив растеж. По този начин показваме не само, че трябва да обединим транспорта с услугите на комуникациите в цифровата епоха, но също така имаме нужда и от разработване на, на мрежи. Транспортът и комуникация в Европейския съюз трябва да бъдат интелигентни и устойчиви. Надежният и насочен към потребителите транс, транспортни услуги са в сърцевината на всяко добре функциониращо и конкурентоспособно общество общество. Трябва да преразгледаме регулаторната рамка около мобилността, като по този начин ще дадем възможност за устойчив растеж и когато способност в Европа добрите и сигурни е, автоматизирани решения за транспорта във всяка една, всеки един вид транспорт трябва да бъдат насърчавани, тъй като автоматизирането е от ключово значение за конкретно способността и устойчивостта в Европейския съюз. Автоматизирането на транспорта може да подобри безопасността и да допринесе за преодоляване на предизвикателства, свързани с климата. Данните може да се превърнат в основното гориво на двигателната сила на Европа. Отраслът на транспорт е един от основ... първите отрасли, в които може да се използват по-добре данните за постигане на конкретни резултати. Така, например, мобилността като услуга и автоматизираните превозни средства се развиват с главозамайваща скорост. Европейски съюз има нужда от по-рентабилни, екологосъобразни и обърнати към потребителят транспортни услуги. И за да постигнем автоматизиране в областта на транспорта, трябва да гарантираме достъп до транспорта и да подобрим качеството и обработката на данните. И като си има предвид тази, е, тези нужди, Европе... финансовото председателство смята да ръководи дискусията относно дигитализацията на транспорта. Друг важен приоритет за нас е дейността в областта на климата. Може да превърнем Европейския съюз в най-социално приобщаващата нисковъглеродна економика. Финландия смята да насърчава амбициозни цели за намаляване на емисиите във всички видове транспорта. Транспорт е един от отраслите, в които могат да бъдат постигнати ниско разходни намаления на емисиите. И възможностите за цифровизация и автоматизация като метод за намаляване на емисиите си трябва да се разгледат. Транспорт, преходът от изкопаеми горива към ниско, ниско въглеродни и в крайна сметка безвъглеродни технологии е от съществено значение в областта на транспорта и ще посгледам този въпрос на заседанието на съвета по транспорт през месец септември. Финландското председателство е отдадено и на продължаващата работа по отворените законодателни досиета в областта на наземния транспорт. Ще продължаваме да се случаваме върху правата на пътниците и на евровинетката, като ще имаме общ подход. Вече започнахме да водим преговори по социалният, социалния стълб и стълбът свързана с пазара в рамките на първият пакет за мобилност. По отношение на интермодалните въпроси въпроси и мерките. Ще продължим да работим по предложенията за интелигентните транспортни европейски трансевропейски транспортни мерки ТНТ, като целта ни е да постигне споразумение по общия подход. Ако имаме нужното време, сме готови да започнем и преговори с парламента по предложението за електронната информация за товарни превози, сме готови да приключим преговорите с вас. Готови сме да работим, за да намерим споразумението и през лятото. В областта на въздухоплаването ще продължаваме да улесняваме договарянето и подписването на споразумение с трети страни. Също така ще разгледаме и въпроса за правата на пътниците в дневния ред. Но преди да пристъпим към обсъждането на законодателно предложение, съвета преди всичко трябва да направи обзор на настоящото положение, тъй като предложението беше обсъждано последния път в съвета преди 4 години. В областта на морския транспорт ще координираме позицията на Европейския съюз в рамките на заседанията на Международната морска организация. Освен това ще работим за да засилим ролята на Европейския съюз за гарантиране на стабилност, цифровизация и автоматизация на морския транспорт. По време на финансовото председателство сме предвидили различни събития за насърчаване на дебата за бъдещето на, транспорт, на политиките в областта на транспорта и комуникациите и мога само само да ви призова да се присъедините към този диалог. Ще организираме конференции с държавните страни заедно с Европейската комисия. Ще организираме дните на цифровият транспорт, в който ще покажем каква е европейската визия за цифровите решения в областта на транспорта и мобилността. Ще допринесем и за насърчаване на проекта Един европейско небе, с организирането на конференция на високо равнище за бъдещето на един от европейско небе. Ще бъде организирана и конференция на високо равнище за економиката на данните, за да обсъдим какво ще бъде бъдещето на Европейския съюз в рамките на економиката на данните. В рамките на финландското председателство ще, бъдат, ще се проведат две заседания на съвета по транспорта Първото ще бъде на 20 септември в Брюксел и ще, на него ще обсъдим транспортните аспекти, свързани с дългосрочната стратегия на Европейския съюз за неутрално по отношение на климата и економика. Второто заседание на съвета по транспорт ще се проведе на 3 декември 2019 година в Брюксел. Втори или трети? Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, въпросите свързани с транспорта непрестанно вълнуват общественото мнение, мнение и ни показват колко важна е политиката в областта на транспорта за ежедневието на европейците. Както гражданите, така и индустрията очаква много от нас, е, взимащите политически решения. И тези високи очаквания със сигурност ще ни е, мобилизират да работим още по-усърдно и да предприемем решителни мерки за постигане на целите си. И тъй като дългосрочните визи също имат значение, Надявам се, че ви убедих, че ни очаква много работа и аз лично съм готова да поема това начинание. Сътрудничеството ни с вас ще изиграе много важна роля по работата по всички досиета, които изсветиха. И ще се радвам да чуя вашата гледна точка за това как съвета и парламента могат да работят заедно за преодоляване на предизвикателствата, по които сме изправени. Както вече казах, убедена съм, че най-голямото предизвикателство, което сме изправени е нуждата от цифровизация на транспортният сектор, както и превръщането му в неутрален по отношение на въглероден диоксид сектор. Благодаря ви. Vous voyez, quand on dit 10 minutes, c'est 10 minutes. Bravo. 10 минути за 10 минути. При вас чудесно. Браво! Много ви благодаря за програмата, която ни предложихте и която е доста натоварена, госпожо министър на транспорта. Казахте нещо много интересно. Крайно време е да минем към промяна. Няма вече време за празни приказки, време е да действаме. Попитахте ни дали комисията по транспорта е готова. Мисля, че дори и новодушите, депутати са е, готови и мобилизирани. Всички сме готови. Даваме си сметка, че един от съществените проблеми, които сме изправени, са измененията в климата. А сега давам думата на вашата колега, отговаряща за туризма. Благодаря, госпожо председател. Карима, Дами и господа, членове на Европейския парламент, за мен е удоволствие да взема думата пред Европейския парламент. Аз се надявам, че ще се срещаме често по време на финландското председателство и после, за да продължиме нашата амбициозна работа в името на една по-конкурентна Европа. Радвам се, че имам възможността да обсъдим днес председателството на Финландия на съвета на Европейския Европейския съюз. Е, Финландия си е поставила много амбициозна цел да превърне Европейския съюз в най-конкурентоспособната и е, социално включваща економика. Това обаче може да, да стане ако ние успеем да постигнем една обща визия относно нов дневен ред на растежа. Е, ние смятаме, че за това са необходими следните ключови е, цели преход към климатично неутрална економика, ефективен единен пазар, модерна промишлена политика, е, активна търговска политика, нови умения и обучение по време на целия живот. Радвам се, че днес можем да поговорим и за туризма, който е ключов е, отрасъл за развитието на Европа. Туризма има положителни последици за економически растеж, регионалното развитие и заетостта в Европа. Туризма представлява около 10% от европейския БВП и 12% от работната ръка работи в този сектор по време на румънското председателство е, съвета прие заключение относно конкурентоспособността на туризма, е, който е двигател за е, устойчиво развитие, създаване на работни места и социална кохезия. Основните приоритети на финландското председателство е да встъпва на заключенията на съвета, като насочи своите усилия към цифровизацията на отрасла. Е, необходимо е да предприемеме допълнителни мерки за развитие на туризма туризма в Европейския съюз, както на равнище страни членки, така и на общо европейско равнище. Е, цифровизацията е от стратегическо значение за е, ускоряване растежа, заетостта и е, благосъстоянието в Европа. Сега държавите членки трябва да, да видят пък как могат да се възползват от всички възможности, които дава цифровизацията за развиване на сектора туризъм, е, както за бизнеса, така и за потребителите и туристите. Най-важното е е, туристическия сектор да се впише в глобалната економика и да бъде успешен. Най-важното за нас в момента е цифро, цифровизацията в туристическият отрасъл. Трябва да има по-ефективно управление на данните в този е, сектор. Второ, туризма трябва да присъства по-активно в цифровите мрежи и да бъде да се даде възможност на иноваторство, на новаторство и развитие. И на трето място, необходимо е да се развиват цифровите е, умения на работещите в сектор и по-специално в малките и средни предприятия. Необход, необходимо е да имаме нов модел за преход към неутрално климатично общество. За това ще трябва да работим заедно. Необходимо е да насърчаваме една по- конкурентноспособна и социално включваща общност, която да отговаря и да бъде на висотата на очакванията на европейските граждани. Надявам се, че за бъдеще ще можем да продължим да обсъждаме проблемите на туризма заедно. Благодаря, госпожо министър. В за нашата комисия туризма е приоритет. По време на заседанието на координаторите взехме решение да наблегнем на този отрасъл, за да може утре туризма да бъде по-устойчив и най-вече по-достъпен. Сега ще започнем нашия дебат, като давам думите на, думата на координаторите. Господин Маринеско го няма кой ще го замести. Бъдете много ясни и точни. Имате две минути. Благодаря, госпожо председател. Скъпи госпожи министри, благодаря ви за вашите презентации за транспорта и туризма. Евровинетката е ключов е, елемент за развитието на транспорта, за да бъдем ефективни и конкурентоспособни. Също така трябва е, да се запазят абсолютно всички права за мобилност на нашите граждани. Как могат да се съчетаят тези цели на общоевропейско равнище, като се спазва принципа на субсидиарност? Колкото до единното небе, трябва да се приключи с а, това досие колкото се може по-бързо, ако разбира се има готовност на съвета. Това ще бъде е, много важно за Европа и би би трябвало добре да го довършиме до края на финландското председателство. Един ще задам въпрос относно пакета мобилност малко по-късно, но сега искам да кажа, че ЕНП и е, другите политически групи не сме на едно мнение по този въпрос. Вие говорите за цифровизация от 12 години. Аз работя в тази област, имам своя фирма и вие споменахте за цифровизацията на транспортният отрасъл. Можете ли да ми кажете малко по а, повече за това и какви са и инициативите, които смята да предприеме вашето председателство в тази област? Аз сега ще задам последния си въпрос на немски. Транспорта е ос от основни за Европейският съюз, още от самото начало, от създаването на Европейския съюз и Римския договор. Аз съм от Тирол, обаче как ще успееме да намалиме с една трета по сухоземният транспорт в Европа и по-специално в този регион. Господин Ерто. Господин Ерто, групата на социалистите. Добро утро още веднъж на всички. Добре дошли в Европейския парламент и, и на двете. Мисля, че и двете министърки и на транспорта, и на економиката показаха, че е, отраслите индустрия, транспорт, мобилност и околна среда. Всичко това трябва да бъде една съвкупност. Е, трябва да мислим и да работим по тях с една единствена ръка. Благодаря за направените и от двете от вас изложения. Имам два или три въпроса. Е, очевидно е, че Финландия има известен опит във връзка с економиката на данните как се работи там. Вие казахте, че мобилността е услуга, цифрова услуга. Мисля, че отрасъла толкова пъти е говорил по тези, бих казал, нови модели. Бих искал да чуя нещо повече от вас за опита ви като финландки, особено когато говорим за интелигентни връзки, за устойчив економически растеж. Така поне казахте вие интелигентни връзки за устойчив економически растеж. Бихте ли ни посочили примери от Финландия? Как се отразява това според вас? Какво е успешно, какво не е успешно? Колко кое се прилага по-лесно и кое не е толкова лесно, кое би било изключително важно за нас, за останалата част от Европейския съюз? Това е първият ми въпрос. Втория въпрос – Говорихте за развитието за автоматично управление на автомобили, е, за автомобили без водачи. Има ли региони, където където тествате, бих казал, подобни автомобили. На трето място е, говорихте и за един отделен пакет, е, пакета за правата на пътниците в железопътния транспорт. Това е важно за държави членки като Германия и Франция. Говорихте за евровинетки, е, пакета мобилност едно. Аз не знам много за този първи пакет по мобилността. Доколкото знам, председателството иска да отиде по-надалеч в тази област. Бих искал да чуя нещо повече за идеите ви за железопътния транспорт. Имате ли някакви идеи като председателство за железопътния транспорт? Какво можете да направите вие за обединение на държавите членки? Председателката разбрахме. Е, депутата, да, знам, че задавам много въпроси, но исках да ги задам. Е, председателката, благодаря, господин Ертук. Госпожа Наштагал, имате думата. Всъщност, господин Бозаздай, да. Да, искам да е, кажа на финландските министърки, че ще дам думата на колегата. Е, трябва да си тръгна, е, защото имам срещи с министри. Благодаря и на двете министърки. Председателката, благодаря ви. Госпожо Ахтагал, имате думата. Благодаря ви за това, че посещавате Европейския парламент. Благодаря и на двете. Искам да се възползвам от тази възможност за намеренията на финландското председателство на съвета. Два кратки въпроса първо, свързане с новия мандат на Европейския парламент, новите политически групи. Като част от нова група ние сме новодошли тук, така че е, искаме да е, кажа, че искаме да се възползваме от тази възможност действително да обновим Европейския съюз. Е, е, в какъв дух ще работите? Какво ще направите по-различно от предшестващите ви? Вторият ми въпрос като Европейски съюз е важно да се учитат интересите на всички държави членки. И въпреки, че понякога виждаме някои различия в интересите между севера и юга, изтока и запада в Европейския съюз, е, как вашето председателство ще бъде честния посредник между различните партньори? Благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря от името на зелените. Господин Куфер, да, айде, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на нашите финландски колеги. Е, същинска чест е за нас да бъдете наши гости в Европейския парламент. Първият ми въпрос е насочен към министърката на транспорта. Знаем, че економическата стойност и екологичната стойност на транспорта с велосипеди е безспорна. Има повече от 2 е, милиона туристи на велосипеди и е, е, това е, са около 40 милиона. Повече от 15 000 работни места в Европейския съюз. Е, та, какво възнамерявате да направите, за да насърчите е, този толкова важен вид туризъм от гледна точка на економиката и на екологията? Втори ми въпрос е към министърката на транспорта. Разбира се, че когато говорим за мобилността като услуга, Общественият транспорт, активната мобилност трябва да бъдат централните стълбове на това. Предвид автоматизацията, доколко отчитате опасността за индивидуалната мобилност? Вървейки към автоматизация, заетостта на леките коли може да се намали и да нарасне движението. Виждаме е, карикатури, когато има прекомерно движение. Така че в края на краищата може би няма да се появи съществена разлика. Какви стъпки ще направите, за да се намалят е, е, потоците от транспорт, е, когато се движим към автоматизация? Втория ми въпрос във връзка с, с транспортирането е свързан с въздухоплаването. Много от нас понасят движение към нарастване на таксите за керозена във въздухоплаването. Какви специфични стъпки възнамерявате да направите по време на вашето председателство, за да върви напред това предложение? Председателката, благодаря от името на зелените господин Ков, от името е, е, на на, на ИДЕ, да, е, имате думата за две минути. Благодаря. Аз, моето име е малко по-сложно, но ще се надявам, че ще го произнесете е, както трябва рано или късно. Та и аз се присъединявам към поздравленията за добре дошли към е, финландското председателство. Вашето председателство настъпа в е, специфични обстоятелства. Е, е, има смяна на комисарите. Е, ще бъде важно да видим кой ще бъде следващия комисар по транспорта. Днес имаме среща с госпожа Булч. Всички проявяваме интерес към пакета мобилност. Моята група се отнесе положително към пакета мобилност. И моята страна Италия също е положително настроена. Знаем, че възникват затруднения. Е, подобно на другите колеги, бих искал да разбера е, какво ще направите, за да постигнете решение, което да удовлетвори Източна Европа, защото Източна Европа понякога протестира е, западните страни трябва да се борят срещу нелоялна практика, срещу конкуренция, която много често води до принудително изнасяне на предприятия на изток. Има предприятия, които се преструват, че работят в Източна Европа. Всъщност са френски, немски, австрийски и не само по въздухоплаването. искаме да се постигне напредък по единното европейско небе ще споделите ни някакви идеи? Например, да се деблокира този толкова чувствителен въпрос, свързан с, с най-важното, с, с централната точка. Освен това, имате ли стратегия по Брексит? вместо да се упростяват нещата, те може да се осложнят. Виждаме какво става. Някой говори е, за е, това, че трябва да се намери решение между Германия и Италия за. Председателката, господин е, Родзил, две минути. Благодаря, Карима. Благодаря на министърките за това, че идват в Комисията по транспорт. Аз пропуснах част от вашите изказвания. Казаха ми накратко какво сте казали. Започваме с пакета за мобилност. Значителна част от колегите говориха за това. Разбираме, че рано или късно ще получим мандат, за да започнем преговори. Има все още някои препятствия. Е, някои министри на транспорта от Южна Европа са в Брюксел днес. Е, имаме трудна ситуация във връзка с правилата по позицията на парламента, по-скоро на предходния парламент по пакета за мобилност. Е, не знам дали ще решим да започнем преговори по пакета мобилност 1. Ясно е, че периферните страни са разделени, изтока и запада е разделен по пакета за мобилността. Та, по време на вашето председателство очаквам намаление на емисиите на въглероден двокис. Дали пакета по мобилност настоящия си вид, позицията на съвета и на парламента, доколко тежкотоварните автомобили е, ще създадат повече емисии без економически смисъл. Втория въпрос. Пакета за мобилност 2 в парламента. Според правилата ние прияхме пакет за е, е, транспорта с автобуси. Има ли очакване за напредък е, в съвета в близко бъдеще? И след това, говорите ли с министрите на транспорта по Connecting Europe? Има ли връзка между първоначалния подход на Европейската комисия и позицията на парламент? Как да се разходват средства за ТНТ, особено е, в пакет средства от кохезията? Благодаря, госпожо Зиле, е, госпожа Кула, Куле от името на НГОЕ. Благодаря. Е, благодаря ви за встъпителните думи. Искам да ви пожелая успех като председатели на Европейския съвет. Аз прочетох програмите ви. Има два основни стълба. Вие споменахте един от тях. Е, цифровизация и декарбонизация. Дългосрочни и романтични цели. Та искам да ви попитам какви конкретни стъпки ще направите по време на 6-месечното си председателство, като имате предвид е, разногласията между някои държави членки от самото начало. Освен това, искам да ви попитам какъв ангажимент вие бихте поели лично за това да направите усилия, за да има споразумение по пакета за мобилност. Да се има предвид все пак и позицията на Европейския парламент. С този пакет ще се подобри сигурността по европейските автомагистрали. Във връзка с туризма, искам да кажа, че тъй като лично аз съм била министър на туризма и знам, че транспорта е свързан в голяма степен с туризма и обратното, Искам да ви попитам, възнамерявате ли да подкрепите предложение на Европейския парламент за създаване на реален бюджет за туризма през следващата многогодишна финансова рамка? И Възнамерявате ли да приемете стратегия, за да има Европейски съюз единна стратегия в областта на туризма и да остане основна туристическа, първа туристическа дестинация в света? Председателката благодаря за всички тези въпроси. Е, мисля, че на всяка една от вас ще и трябва един час за да отговори, но нямаме един час. Ще имате по няколко минути. Още повече, че тези въпроси много често се задават за пакета мобилност, за за правата на пътниците. Искам да подчертая, че позицията на парламента е интермодалност. Когато има 8 места за велосипеди в, транспорт, в влаковете, това са 8 места, но това е минимум 8 места във влаковете. Съвсем нарочно задавам този въпрос. Гледам господин Либерацки. Е, той е наш докладчик и за мен е въпрос на чест. Позицията на парламента няма да мръдне. А, необходимо ни е във връзка с, с велосипедния туризъм. 8 места във влака са 8 места, не са 2, не са 3. Имаше много въпроси за мобилността, за таксите, за тежкотоварните автомобили, за единното европейско небе, но също така и автомобилите без водачи и економиката на данни. Много ни интересува това. Финландия, какво направихте с економиката на данните? Например, това ни интересува конкретно, напомням ви, напомням ви, в авиацията, единното небе, европейско небе, напредвате ли по е, таксата за керозена, за корабите и всички въпроси за туризма. Вече беше напомнено, това е централна точка за нашата комисия. Веднага ви давам думата, госпожо министър на транспорта. Е, след това ще дам думата на министърката на туризма. Kiitoksia kaikille koordinaattoreille erinomaista. Много благодаря на всички координатори за отличните въпроси. Благодаря и на вас, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря възможно най-изчерпателно на въпросите ви. ще имаме други възможности да представим постиженията на Финландия национално равнище. но ще спомена най-общо някои от тези постижения тук. Един от зададените въпроси беше как финландското председателство смята да ръководи преговорите. Ние смятаме да бъдем неутрални, да изслушаме всички страни. Това е естествена за нас позиция. По отношение на пакета за мобилност, например, се опитахме да намерим някаква консенсусна позиция и ще продължим да работим в същ, по същият начин и за бъдеще.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 дейността в областта на климата. защото въжи и за, политик, за пакетите за мобилност. По отношение на първи пакет за мобилност, социалният и пазарен стълб се оказаха много сложни теми в рамките на съвета. Знаме каква е позицията на парламента. Досието никак не е лесно и заедно трябва да намерим някакъв баланс между социалните права на шофьорите и да гарантираме, че пазарът функционира безпроблемно Същевременно, съвета, както знаете, има собствена позиция по този пакет, който беше прият през месец септември миналата година и сега всъщност съвета очаква възможност да започне преговори с парламента и финландското председателство е готово да започне преговорите и пак казвам, ние ще вземем неутрална позиция. Ще се опитаме да намерим компромис с парламента по конструктивен начин. Убеден съм, че е, сътрудничеството ни и тук ще бъде отлично, макар че темата никак не е лесна. По въпроса за таксуването на наземния транспорт и евровинетката, това също беше тема, която обсъдихме в съвета. През юни беше представен доклад за постигнатият напредък и, както казах, ще продължат преговорите в рамките на съвета по време на финландското председателство. Ще се опитаме да постигнем напредък в, в рамките на тези преговори. Важен е на въпрос по обсъден в съвета е спазването на принципа на субсидиарността. Много е рано обаче да се опитваме да предвидим какъв ще бъде окончателният е, крайния резултат. В момента водим двустранни преговори с отделните държави и членки. Знам, че парламентът вече има своята позиция за евровинетката. По въпроси за дейностите в областта на климата и в по-конкретно областта на транспорта, една от основните ни цели ще бъде да засилим видимостта на Европейския съюз в международен план и да постигнем единна визия. Съветът е поел ангажимент за постигане на целите, заложени в Парижкото споразумение пред повече държави членки вече изказаха съгласието си за постигане на климатично неутрална економика до 2050 година. Опитваме се да намерим да постигнем споразумение за тази цел. В рамките на преговорите в съвета обсъждаме възможните инициативи, с които да стане възможна неутралността по отношение на климата. Ще се проведат и неофициални заседания на съвета, които ще се проведе на 20 септември. На 25 септември съветът по транспорт ще се случи единствено и само върху предизвикателствата, свързани с климата. Следващият въпрос беше свързан с услугите. Често услугите се основават на цифрови технологии, като мултимодалността, Както знаете, в много европейски градове сега се, раз, се разпространяват електронните скутери и е много важно да се намерят възможност за обменяне на добри практики, да се гарантира максимално потреба на този вид нов транспорт за гражданите. Споменахте и сектора на въздухоплаването. Имаме нужда от възможно най-добро регионално сътрудничество, за да постигнем целите на Парижкото споразумение. Много е важно също така и в рамките на ИКАО да вземем важни решения. ще трябва да погледнем и бъдещето на схемата с търговия с емисии. Целта ни е да намалим по ефикасен начин емисиите от въглероден диоксид, без обаче да вредим на конкурентоспособността на отделните държави членки и без да предизвикваме излишна бюрократична тежест. Смятаме също така, че трябва да се насърчават биогоривата и да обмислим нови възможности за стимулиране на компаниите да възприемат ползването на нови технологии. Беше зададен един въпрос за законодателните предложения в областта на въздухоплаването. През 2013 година Европейската комисия предложи програмата Един на европейско небе. За съжаление обаче Напредъка при изпълнението на проекта е недостатъчен, включително и поради спорове от географско естество. Европейското небе остава разпокъснато и затова трябва да работим усилено, за да гарантираме, че няма да се стигне до забавяне при изпълнението на тази програма. Трябва също така да се гарантира и намаляване на емисиите от този отрасъл зададохте ми въпрос, свързан с правата на пътниците в железопътния транспорт. Знам, че Европейския парламент вече има своя позиция по положението на Европейската комисия. Това е много важна тема и, както вече казах, стъпителното си изказване, целта на Финландия е да постигне обща позиция на заседанието на съвета през месец декември. Някой от вас спомена и преговорите за новата МФР и механизма за свързване на Европа. Преговорите за новата МФР е сред основните ни приоритети. Целта ни е да постигнем балансиран резултат балансиран резултат, резултат, който да отразява новите ни цели, но също така и да даде възможност за да постигане на общоевропейските ни цели. Финландия е поела ангажимента за довършване на рамката до края на годината. Някой зададе въпрос с цифровизацията и с автоматизирането на транспорта. Цифровизацията и автоматизирането са много важни теми за Финландия. Предложението за електронната информация за това ни през превоз е важна стъпка напред за подобряване на сектора на, на превоза на товари. През месец юни вече излязохме с мандат. В съвет сега очакваме решението за влизане в преговори с парламента и вашата позиция. Надяваме се да постигнем, да завършим работа по това досие още през есента. Още няколко думи за автоматизирането на транспорта. Много са предимствата, като например подобряване на сигурността, намаляване на емисиите, намаляване на задръстванията по пътищата, но за целта трябва, разбира се, да се състочим върху научно-изследователската дейност и пилотните проекти. Смятам, че трябва да подобрим сътрудничество между държавите членки, за да се постигнат добри резултати и да не припокриваме дейностите си в отделните държави. Имаше много важни въпроси. Убеден съм, че ще имаме дори възможности да обсъдим всички тези въпроси за бъдеще. Благодаря ви, госпожа министър на транспорта, госпожа министър на туризма. Много въпроси имаше и за вас. Имате думата. Много ви благодаря за въпросите. Ще отговоря най-напред на въпроса на господин Куфе за устойчивостта на транспорта. Това не са много важен въпрос, но държа първо да отбележа, че по време на румънското председателство Пришкото споразумение се споменаваше нееднократно в различните доклади, които се изготвиха и цифровизацията е много важен способ за постигане на целите от Парижкото споразумение. Благодарение на цифровизацията можем да насърчим и устойчивият растеж в Европа и да отговорим на предизвикателствата, свързани с изменението в климата. Така че ще се съсредоточим по на председателството си на цифровизацията и на борбата с измененията на климата. Надяваме се държавите членки да, издържат, да удържат на своята дума, да постигнат напредък в това отношение. Разбира се, Готови сме да обсъдим как отрасъл на транспорта като цяло може да допринесе, допринесе за смягчаване на последиците от изменението в климата чрез цифровизацията, например благодарение на цифровизацията, дружествата в областта на транспорта могат да преминат към кръговата економика, което отваря много нови възможности и трябва да ги разгледаме заедно. А сега по-конкретно въпроса на един от вас за велосипедния туризъм. Действително, е, това е един от устойчивите видове транспорт. Нямаме специфични проекти, посветени на този вид транспорт. Но този въпрос е пряко свързан с ресора на колегата, отговаряща за транспорта. А сега на въпроса на госпожа Контура за стратегията за туризма. Знам, че някои държави членки искат тя да бъде преразгледана и ще обсъдим тази тема по-подробно за в бъдеще. Но най-вероятно това няма да се случи по време на финландското председателство, но по време на нашето председателство ще се съсредоточим и на тази тема и друга важна тема е цифровизацията на транспортния отрасъл. Госпожа Контура зададе и въпрос свързан с бюджета. имаше предложение за създаване на отделен бюджет в рамките на МФР. Съвета смята туризма за важен сектор, но смята, че вместо да е, има отделен бюджет за туризма, действащите лица в този отрасъл могат да се възползват по хоризонтален начин от различните видове финансиране в рамките на МФР. А с предвидени различни видове инструменти за финансиране, като например програмата за вътрешния пазар, е, фонда за стратегически инвестиции, Invest Europe и фонда за регионално развитие на сърските райони. Благодаря ви за всички тези отговори. Предполагам, че отново ще, те, че ще има допъл... допълващи въпроси и започваме незабавно с господин Дели и уточнявам, че, той, че не сме роднини, тъй като неговото, неговото фамилно име се пише с едно L, а не с две като моите, така че от да всички стана ясно от началото на мандата не сте ми братовчет. Благодаря, госпожо председател. Да, не сме <laughs> братовчети, но работиме заедно и си и така е по-добре. Понякога работата между роднини е по-сложна. Както каза координатора на ЕНП, трябва да се спрем по-специално на паката мобилност. Знаете, че има голяма пропаст между периферните държави членки и тези, които са в централна Евро... централното ядро от географска гледна точка. Необходимо е да се намери обаче някакъв баланс. Знаете, че всички балансирани предлож... предложения бяха отхвърлени накрая и половината от депутатите просто не, е, не намериха своето в текст. А след Знаете, че след това имаше общо взето копипейст при в някои е, от елементи. А ние в крайна сметка сме законодатели. Ако искаме наистина да направим едно качествено законодателство и да улесниме е, приложението, изпълнението на на а, този проект. Трябва да се работи много повече и много по-задълбочено по този проект. Обез, обестен. Об, убеден съм, че държавите членки, които не бяха доволни, ще продължават да печелят а, време, а това само ще ни загуби времето. Вие казахте, че сте готови да изслушате всички. Как ще го направите на практика, но като цяло ние сме готови да търсим един по-балансиран подход тук в парламент. Благодаря, господин Дели. А, а, имате една минута и половина за изказване, защото има 21 желаящи не можем цяла сутрин да правиме само това, така че бъдете много кратки. Господин Берантон, имате думата. I guess I need to get... Тря, аз трябва да, да свикна с различните начини на произнасяне на името ми. Благодаря, госпожо председател. Госп... Добър ден, госпожи министри. Вчера ние се видяхме и в Трев. Аз идвам от регион, където има три европейски транспортни коридори, така че ние работиме точно по намаляването на административното бреме. Разбирам, че ви имате намерение да работите по тази тема и парламента вече е приел на първо четене досието свързано с трансевропейските мрежи, но съвета все още не е стигнал до никъде. Какво а, смятате, как, какво вие смятате да направите по тази тема и каква, каква е горе до, какъв е горе-долу графика на съвета, кога ще могат да започнат между институционните преговори и още веднъж всичко най-добро и успех! Благодаря, госпожа Ле Шанто. Имате думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Туризма е от огромно значение за моята страна Франция, която е най-посещаваната туристическа страна 80 милиона миналата година. Аз съм от Фрежуис, който е много туристически град. Искам да спомена круизния туризъм, който свързва всъщност двата сектора транспорт и туризъм. А, туризма се увеличи с, с 30%. Много са местата, където спират круизни кораби във Франция над 30. Бих, бихме искали да се развият тези пристанища, като и да има допълнителна заестост. Това може да стане само обаче чрез инвестиции, като същевременно се спазват екологичните норми. Чрез създаване на екологични инфраструктури на места и чрез построяване на чисти круизни кораба. Е, електри, електрификация на самите плавателни съдове и управление и преработка на отпадъците. Това обаче няма да стане без един специален бюджет, който е да е на, на, насочен към това. Господин Даниелсън, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се възползвам от възможността да говоря шведски. Е, добър ден, е, господин госпож, госпожи министри. Тук беше споменат неколкократно пакета за мобилност, както и проблемите свързани с каботажа, също и командироването на а, трудещите се. Ако искаме да имаме социално устойчив а, транспортна система, е, условията за работа трябва да са част от директивата. Моя въпрос е следно. Смят, смятате ли, че ще можете да подхванете отново дискусията по пакета мобилност? Разбира се, е, може да се да започне и да се изпълнява вече договореното. Имате ли намерение да го правите? И също времено какви са възможностите и какви са вижданията за сухоземнията транспорта? Смятате ли, че на сегашният етап може да, може да се е, направи нещо за е, по-ефективен транспорт или трябва повече цифровизация? Благодаря ви. Благодаря на двете министърки. Мисля, че този дебат е отправна точка за работа по пакета мобилност. Знаете, че всички сме на едно мнение. Трябва да направим всичко възможно за опазване на околната среда и да работиме по климатичните проблеми. Смя, смятате ли, че не можете да наложите някакви нови мерки, свързани с отработените газове на, на транспортните средства и какво смятате да предприемете за хората с увреждания в областта на транспорт. Господин Оливия, имате думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Госпожи, изслушах вашите изказвания, но а, в областта на транспорта, като че ли вашия доклад беше така малко смразяващ, леден, студен. Да, вие споменахте много теми и разбира се, не може за 10 минути да се спомене всичко, но мисля, че забравихте нещо важно човека, защото зад директивите, зад докладите, зад решенията е, се крие човека въпроса с командированите трудещите, това са хора. Вие споменахте социалните аспекти, много набързо преминахте през социалните аспекти и права, но колкото става дума, колко Колкото до командироването, тук става дума за чове, за хора. Във Франция виждаме поляци, румънци, шофьори на тирове, ко, е, които си почиват на паркинги, които е, живеят е, всъщност като едни роби на труда там на място. Смятате ли да решите този въпрос, да видите какви са социалните аспекти на командироването? Смятате ли да се занимавате с това по време на вашето председателство през следващите 6 месеца? Не. Госпожа Зеркинен. Благодаря, госпожо председател аз трябва да ви напусна, но искам да, да, се, да се възползвам от възможността да поздравя моите сънароднички тук. Благодаря на това, че представихте финските приоритети, много важни въпроси бяха повдигнати относно климатичната, политиката за климата и пакета мобилност, който е може би най-сложният законодателен пакет, който сме разглеждали до сега. Искам да задам един въпрос. за бъдеще защото това е свързано и с следващата МФР. Механизма за свързване на Европа е от огромно значение за нашата комисия и, също, и същевременно от основно значение за създаване на интелигентни инфраструктури и интелигентно свързани. Тази година Европейският парламент бе бе приел решение за разширяване на мобилната част в рамките на механизма за свързване на Европа. Смята ли финското председателство е, да е, работи по това и как смята председателството да превърне този инструмент е, в един двигател за инвестиции в интелигентни инфраструктури за бъдеще? Благодаря ви. След това, след това ще ви дам думата. За да можем да а, а, да има баланс между политическите групи. Госпожа Котажар, къде сте? Добре дошла, имате думата. Благодаря. Благодаря госпожо председател. Добре дошли на нашите финландски министрите в, в програмата има много насоки, включително и за сектора транспорт. Финландското председателство също така се спира на корабоплаването и по-специално на сътрудничеството с Международната морска организация и за сътрудничество в облака на цифровизацията и автоматизацията в корабоплаването. Какви каква ще, какво ще бъде мястото на това в цялостната стратегия и какво смятате да предприемете за на, насърчаване на една ефективна морска политика, включ, включително свързване е, между островите помежду им и между островите и континента. Аз самата съм живея на остров и за това знам, че това е от огромно значение. Искам да знам какви са плановете на председателството в тази област и под тази посока. Госпожа Родригес. Благодаря, господ, госпожо председател. А аз искам да пожелая добре дошли и до, много успех на финландските е, министърки. Знам, че ще имаме отлично сътрудничество. Бих искал да, да задам три въпроса. Първо, вие споменахте е, значението да се на правата на е, пътниците, на потребителите. Но, а, е, що се отнася до права, правата на, на пътниците, на лоукоста, на нискотарифните е, тарифи, е, тарифни е, компании. Как можем да засилиме техните права, защото цифровизацията най-често в този случай се използва за повече, на набиране на повече приходи. А, второ, въпроса с Airbnb и туристическите апартаменти. Апартаментите за туристи. Знаете, че много, много, много често а, при, а, този, в този сектор на туризма липсват правила. Е, смятате ли да има някакви по-хомогенни правила за цяла Европа за апартаментите, които се дават под, найем? И трето, океаните, корабоплаването и климата. Какво смятате да направите? защото морският транспорт да не продължава да замърсява океаните и моретата. Госпожа Кисестрес, благодаря. Бих искала да пожелая и аз добре дошли на двете госпожи министри. Надявам се, че понеже има повече жени в това а, председателство, а, председателството ще има нов подход към а, транспорта, не административен, бюрократичен подход, а човешки подход. Моят въпрос е следният. Как. А, е, как смятате да гарантирате четирите основни е, права на европейските граждани и еф, ефективността на единния пазар? Също така, как смятате е, да управлявате е, ограниченията, свързани с командироването и с каботажа? Също имам Е, искаме ем да постигнем някакво, някакъв баланс, ем има е, много рестрикции. Всъщност Европа, за източна Европа бива обвинявана в е, дъмпинг, а другите налагат всъщност само повече ограничения. А колкото до Брексик, Брексита може да има отрицателни последици за транспортния сектор. Как ще се справите с това? И последният ми въпрос е свързан с корабоплаването. Много голямо замърсяване, е, много тежки емисии. Как ще се справите с този проблем? Господин Петър Лонгрин, имате думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз всъщност не искам да задам въпрос, пряк въпрос, бих искал да кажа, че финландското председателство наистина трябва да концентрира своето внимание върху пакета за мобилност. Много разборедби не бяха е, прияти, бяха отхвърлени. Благодаря на господин Ерто, който беше отличен доклад, но трябва сега да стигнем до някакво съгласие и да има ясни правила. Трябва наистина да постигнем една, едно справедлива конкуренция, а не е, пазара да бъде обект на дъмпинг чрез експлуатиране, робско експлуатиране на шофьорите на тирове. Знаете, че е, е, транспорта генерира много емисии. В Швеция и Финландия бяха взети много мерки за тежкотоварните автомобили. Правим всичко възможно те да бъдат колкото се може по-малко на по пътищата, но няма интер, взаимосвързаност, примерно в този е, за интермодалност, ако камионите е, тръгват към Германия. Какво ще направите за, е, интер, за повече интермодалност и какво ще направите срещу навлизането на така наречените мегакамиони по пътищата. Господин Либерал. Благодаря, госпожо председател. Е, най-напред искам да благодаря на министърките за изложенията. Пакета за мобилност чудесна причина за точно разделение на Европейския съюз в момента. Какво възнамерявате да направите, за да ни сплутите отново? А, е, е, регионалните програми и най-вече коридорите. Това може да представлява интерес за Финландия. Можете ли да ни помогнете този проект е, да стане осъществим, да се финансира и да има чудесна координация? Очакваме да, чуе, да дадете зрена светлина за тази железопътна линия по многогодишната финансова рамка и инфраструктурата. Искам да ви посъветвам да я модернизирате и да я направите инфраструктурата по-ефективна. Но както обикновено не стигат парите. Примерно, възнамерявате ли да използвате акции за проекти, може би публично-частно партньорство, улесненията за свързване на Европа, да се съчетаят всички финансови източници, за да може европейската инфраструктура да стане по-едина и по-ефективна. А, 10 секунди, ако обичате, госпожо председател. Председателката, благодаря господин Либерацки за съдействието в работата. Спестихте ми 10 минути. Господин Литкен, имате думата. На Първо, е, поздравления, добре дошли на двете министърки. Е, това е момент на радост, но и на неудовлетворение, естествено. Аз съм имал късмета да бъда министър на туризма и на транспорта и неколкократно съм заседавал в е, съвет на министрите. Изненадвам се от това, че в момента се говори много тази сутрин за устойчивост, за климат и прочие, но много малко говорим за заетост, много малко говорим за економика и поне, поне да се докоснем до социалните аспекти. А транспорта и туризма са отрасли, които дават живот на нашите предприятия в ежедневието демократична необходимост. А ако видите реалността на европейските избори, които току-що се проведоха, анклавите, които са много в Европейския съюз, защото няма транспортен достъп, няма достъп до нови технологии. Хубаво е да говорим за транспорт, но все пак хората и предприятията трябва да имат достъп до операторите, но също така някои са в анклави, защото няма транспорт, няма публичен транспорт и за хората, и за предприятията. Това е нещо демократически спешно, не само економически спешно. Подкрепата за Европейския съюз е все по-слаба, крайните партии печелят. Искам да разбера вашето председателство какво възнамерява да направи за тези анклави, където има десетки милиони европейци. Те очакват социален отговор, транспорт, туризъм и економическо развитие. Председателката, благодаря господин Оджен. Напомням, битката за климата е битка и за заетостта. И така, Предпочитам да уточня това от името на моята комисия. Господин Скот. Господин Скот Лесли, имате думата за минута и 30. Заповядайте. Да, добре. Благодаря. Благодаря много. Добре дошли в качеството ви на председатели на съвета. Една велика скандинавска млада жена, Грета Кумбърг. Какво ще направите, за да стане по-ясно посланието по постигането на резултати за въглеродна неутралност до 2050 година? Десетки хиляди излязоха на улиците в Лондон, за да се спре движението по пътищата. Тоест, трябва до 2025 година да се постигне тази въглеродна неутралност. Правителството на Великобритания мисли за 2050 година. Има партии, които настояват срока да бъде 2030 витаят цифри в пространството. Какво ще направите, е, за да въведете яснота в объркващата информация, която проистича от този доклад. Е, за съжаление няма напредък по следващата точка от дневния ред, а именно твърде малко и твърде тъжен напредък е постигнат във връзка с въглеродната неутралност. Какво ще направите? Първо, посланието да стане по-ясно, че у е, унези от Европейския съюз, които не се чувстват свързани с Европейския съюз, те нямат е, връзка с Европейския парламент и ясни стратегически стъпки. Кои са основните препятствия пред постигането на, на въглеродна неутралност от 2050 година? Ако обичате, бъдете съвсем честни по този въпрос. Председателката, благодаря. Благодаря, господина, за вашето ясно послание. И така, продължаваме. Господин Новаков, къде е ви? Да, заповядайте, имате думата за минута и 30. Благодаря, госпожо председател, ще бъда кратък. Добре дошли на двете министърки. Аз не мога да устоя на вътрешния си уклон да говоря за пакета за мобилност, макар че бях обещал да не говоря за него. За вас това беше надежда. Това толкова ни раздели в миналото до степен, че нашата комисия не можа да постигне собствена позиция по този въпрос. Така че това ни раздели. Така че, вие вече заявихте желанието си да продължавате да работите, но как искате и как възнамерявате да привлечете всички в работата по това досие. Ние всички споделяме една и съща страст по транспорта, но би било нечестно към страни, които не са представени по досието. Е, как ще приобщите половината от членовете на тази комисия по това досие? Друг въпрос е свързан с комбинирания транспорт, защото в тази комисия аз ще отговарям и ще бъда докладчик в Сянка от НП по доклада за комбинирания транспорт. Как е, вие е, се представяте работата? работата? Е, госпожо председател, спестих ви 15 секунди. Браво! Браво! Господин Витанов, имате думата сега. Благодаря, госпожо председател. Е, скъпи министри, скъпи колеги, и аз искам да задам въпросите си до министрите, но ще говори на български язик. Ви поздравя за ентусиазма и амбициозните цели, които си поставяте. Безспорно приоритетите за намаляване на емисиите, за дигитализацията, за автоматизацията са все цели, които ни обединяват. Същевременно също се надявам да бъдете много честен посредник в рамките на предстоящите преговори по трите досиета по пакет Мобилност 1. Знаете тази тема колко е чувствителна в периферните държави членки, каквато на практика е и България, тъй като ние не може да си позволим да бъдем изхвърлени от вътрешния пазар. Моето безпокойство като социалист е свързано с възможността много от работещите в сферата на международния транспорт да загубят своите работни места поради фалит на предприятията в които в момента работят. Защото трябва да си даваме сметка, че една немалка част от тези предприятия са малки и средни, а до голяма степен са семеен бизнес и на практика единствения приходоизточник. Тоест, какви са Вашите предложения така, че да не допускате фалити и загуби на работни места? Единият ми въпрос. А освен това, в края на предходния парламент бяха приети някои текстове, които влизат в конфликт именно с целите, които си поставя Финландското председателство в областта на намаляването на емисиите а именно връщането на празни превозни средства на всеки четири седмици в държавата членка по регистрация на превозвача. Как ще преодолеете това противоречие? От една страна, зелената икономика, от друга, разделението, което се очертава между изток и запад. И накрая, съвсем накрая, бих искал да Ви попитам каква е визията Ви по отношение на пакет мобилност и считате ли приетите текстове за балансирана основа за преговори? Благодаря Ви. Е, господин Фриго има думата. Имате думата. Благодаря. Бих искам да ви поздравя. Искам да поздравя нашите гости. За мен е удоволствие да чуя вашите приоритети и най-вече защитата на околната среда. Е, но какво е мнението ви в настоящето ви качество. Урсула Фенлайден каза, че озеленяването на економиката е нейният приоритет. Какво ще направите в този смисъл през 6 месеца на вашето председателство? Ние в Харватия ще получим, ще, ние ще бъдем председатели на Европейския съвет. Вие сте установили контакти с харватското правителство. Бих искал да разбера има ли и ясна насока на Европейския съюз за защитата на околната среда. Това да не бъде приоритет само на едно председателството. Госпожо Грапини, добър ден, имате думата темата. А, благодаря, госпожо председател. Искам да ви поздравя за това, че сте преизбрана като председател на стоящата комисия. Поздравлявам и финландското председателство. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Бих искала да ви попитам как ще се осъществят връзките в железопътния транспорт. Какви са намеренията ви, за да се подобри тази връзка, като се има предвид, че в периферните страни железопътните линии се влушават, няма връзка с, с западните части на Европейския парламент. Горещия картоф, пакета за мобилност. Е, ще предоставите ли еднакви правила за всички в този отрасъл. Е, трябва да спазваме правата на работниците, но има препоръка от страна на комисията към държавите членки, за да има е, нещо като жилищно настаняване на работниците. Такова изискване до сега не съществуваше. В пакета по мобилност се предвижда задължение водачите да бъдат е, настанени някъде. Разбира се, е, има и въпрос свързан с е, сигурност престъпността, открадната стока, кражби и така нататък. Пакета за мобилността е много спорен, но всъщност той беше гласуван в нарушение на правилата. Знаем, че ситуацията е много сложна и имаше почти тайно гласуване, което не съответства на процедурните правила. В ръцете ви е един спорен пакет. Ние знаем, че Финландия гласува за този пакет в съвета, но ние няма да можем да изпълним всички изисквания за намаляване намаляване на емисиите, ако камионите се връщат е, празни. Е, господин Грация, президенте. Следващия изказващ има думата. Благодаря, госпожо председател, дами и господа министри. Благодаря ви, че сте сред нас. Аз съм от Сицилия. Е, това е регион, включен в коридора Средиземно море Финландия. Така че, е, какви инвестиции планирате? Не се споменават островите и в частност Сицилия. Да, вярно е, че в момента такът преговори и във е, всяка глава е, трябва да се предвижда нещо, което да доразвива европейските мрежи. Аз съм представител на определена територия. Искам да разбера дали финландското председателство ще продължи преговорите и ще е, насърчи връзките между различните региони на Европейския съюз. Коридора Средиземно море е Скандинавия, за да бъде ефективен и устойчив, трябва действително да се свърже севера на Европа с е, Средиземноморието. Трябва Европейския съюз да се свърже със своя юг е, това ще се отрази не само на търговията и на работата, но най-вече на туризма и на околната среда. Ние очакваме ясен ангажимент от страна на председателството. Председателката, благодаря господин Лири. Добър ден, имате думата. Благодаря. Благодаря. Аз съм заместник-председател на тази комисия. И за мен е чест да участвам в работата на настоящата комисия. Работил съм и в е, предходни мандати. Аз имам личен опит е, от е, вътрешно проведените дискусии, чисто професионален и политически опит. Трябва да имаме предвид, че туризма не получи важността, която заслужава. Има бивши министри на туризма, които са членове на настоящата парламентарна комисия, за да защитават каузата на туризма. В Европейския съюз обаче няма значителна законодателна работа по туризма. Ако не сме внимателни, ще имаме много проблеми, защото без туризъм и без мерки, които финансират туризма, цялата конструкция на туризма ще се срине, защото има повече проблеми, отколкото възможности, от които да се възползваме в момента аз е, ще изпратя малко по-дълго писмо до председателството. Много е важно в следващата многогодишна финансова рамка да има бюджет за туризма. Следващия изказващ се за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отреденото ни време, госпожи министри. Имам два въпроса. Как да се подобри връзката между градовете в Европейския съюз? Например, ако направим едно сравнение, ако отидете от Токио до Осака в Япония, стигате за 2 часа, без прикачвания. Докато аз ако тръгна от Люксембург и искам да ида до Берлин, разстоянието е горе дълго, 9 часа пътувам и 3 пъти сменям влака. Така че, е, какво възнамерявате да направите, за да насърчите високоскоростните влакове е, за по-добри връзки между тях? Извинявайте, че отново е, соча пример в Люксембург. Аз пътувам 3 часа от Люксембург до Брюксел. Много ми харесват селцата по пътя, но все пак е добре да стигам по-бързо. И отново, дали няма да създадем нощните влакове? Те бяха много приятни, обаче почти не съществуват интересувате. Какво възнамерявате да направите за влаковете с вечеря? И още един въпрос, който е много важен за вас. Въпросът засяга и туризма, и транспорта. Всички гари, всички влакове, всички инфраструктури по гарите да бъдат достъпни за всички. Независимо от това дали имат специфични особености, за да не се иска специален ключ, за да се иде до клозета. Ако имаме предвид, че много страни е, са подписали конвенцията на ООН за правата на инвалидите, е, ратифицирана е конвенцията, но още сме много далече от гарите и влаковете, които са достъпни. Трябва да тичаме, особено ако имаме специфични потребности. Нямам предвид само инвалидните столове, но и хората с слабо зрение Председателката, благодаря. Госпожо Вил Барао, вие чакате и накрая дочакахте. Минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, трябва... Отсъствах, защото бях на пресконференция и слушахме точно една програма за туризма, която да е свързана с Erasmus+. Сега, тук смятам, че туризма свързан с Еразъм и с а, Това беше, което слушахме сега. Не знам какви, какви са били въпросите, но се радвам, че транспорта е в ръцете на жени в Финландия. Това е добра новина искам да знам следното. Вие, вие казахте, че в, за бъдеще човека трябва да, да бъде в центъра на политиката за туризъм и транспорт. И че политиката и економиката трябва да генерират благосъстояние за хората. Това ми това ми допада. Но затова искам да ви попитам следното. Много се говореше за пакета за мобилност. Вие казахте, че искате да напреднете по, този, по това досие. Бих искала да знам какви решения мислите да предложите за комбинирания транспорт. Про- проблема също свързан с наетите превозни средства през превозните средне под Дали това ще бъде част от пакета. Също така е, цифровизирането информатизирането на документите и въпросът свързан с е, в, с а, времето и промените във времето и необходимостта да се, смята, да се сменя два пъти годишно а, а, часа. но работим много, говориме много за климатичните промени. Вие ще се опитате ли да насърчите държавите членки да работят по приоритарните европейски проекти, защото без това въобще няма да постигнем дори части целите, които вие се поставяте. Бих искала да знам какво мислите по този въпрос. Благодаря. Когато казвам една минута и половина, е една минута и половина на 2,50. Госпожи министри, Виждате, че имаше доста въпроси все пак, посветени на пакета за мобилност. Няма да ви припомням цялата история на пакет за мобилност в нашата комисия, но целта ни е много ясно. Пакета за мобилност трябва да има като окончателен резултат фактът, че работещите в сектора на транспорта не бива да са работници втора категория. Тоест, те трябва да работят при достойни условия на труд и тези условия на труд трябва да бъдат спазвани. Целта ни е да гарантираме достоинството, защото не можем да работим през 2019 година, както работихме в началото на 20 век. Така че този пакет има два стълба. Единият е свързан с социалните права, а другият е свързан с опазването на околната среда, така че да, трябва да говорим тук и за евровинетката. На второ място, много е важно да гарантираме, че още утре всички злоупотреби, на които сме свидетели в а, сухопътния транспорт, ще останат в миналото. Целта ни е да запазим интересите на малките средни предприятия, но трябва също така да гарантираме водещият принцип еднакво заплащане за еднакъв труд. И трети коментар по пакета за мобилност. Колегите, които бяха тук през предишният мандат, си спомнят, че много дълго време преговаряхме. Повече над две години. И мога от сега да ви уверя, че няма да прекараме още две години в договаряне на пакета за мобилността. Така че фриманското председателство ще трябва да ръководи тези преговори. По въпросите за климата, бих искала ако нямате нищо против, уважаеми дами, да определите целите за постигане Пътната карта трябва да бъде съдействана за бъдеще. Защо? Защото времето изтича. Разполагаме с 10 години за да променим кривата на емисиите. Очевидно е, че именно отрасъл на транспорта трябва да положи най-много усилия и като ви слушам тук колегите в транспортната комисия, Съгласна съм с вас. Има разлика между отделните региони. Спряхме да говорим изобщо за нощните влакове в Европа, при положение, че има такива чудесни проекти в някои държави членки. Господин Если, с пълно право поставихте въпроса за въглеродната неутралност, как ще постигнем тази цел. А някой друг спомена въпрос, зададе въпроса за морския транспорт, въпросът за за круизите. Това вече не са круизни кораби, това са плаващи градове, които не зачитат нито крайбрежните градове, нито пък а, взимат предвид огромното потребление на гориво и съответно огромните количество въглеродни, газово паникови газове, които се отделят. Така че от вас очакваме да заложите доброто темпо. Трябва да стане ясно за гражданите какви са приоритетите ни. Какво точно конкретно правим по отношение на климата, в социалните вълни и, както казахте с право, как всичко това може да ни помогнат цифровите технологии. Разполагате всяка от вас с по 10 минути за отговор. Много ви благодаря за чудесните въпроси. мога да ги ви за коментарите. Ще ги вземем предвид, разбира се, по време на председателството и ще се стремим да имаме добро сътрудничество с парламента и за бъдеще. Много се радвам, че водим този дебат днес и по всяко време съм на ваше разположение отново да ви посетя, за да продължим да обсъждаме темите по-задълбочено. Господин Оливие, спомена фактът, че Финландия има доста прагматичен подход, може би дори технически подход, и смятам, че този подход се отразява и в нашите изказвания, но мога да ви уверя, че ние гледаме на всички споменати въпроси много сериозно, дори много емоционално и много държим за постигане на прегръдъка по всички тези теми. Много въпроси бяха зададени по отношение на пакета за мобилност – Радваме се, че по-голямата част от пакета вече премина през тристранните преговори. Сега, като финландско председателство, сме готови да започнем преговорите по все още висящите въпроси, но за целта очакваме от парламента да изготви официалния си мандат за преговорите. Даваме си сметка, че позицията на съвета и парламента са много различни, но ще направим всичко възможно, за да постигнем резултати по време на нашето председателство. Разбираме също така, че отделните държави членки имат а, своите резерви и притеснения. Господин Лунгрен, госпо господин Либерацки, госпожа Грапини, господин Новаков, господин Витанов зададоха въпроси свързани с социалният и пазарен стълб в рамките на пакета за мобилност. Знам, че тук има доста разминаващи се позиции. Ние, както вече казах, ще вземем неутрална позиция, ще изслушаме всички страни и при започване на преговорите ще разгледаме по-подробно всички аспекти на пакета. Имаше въпрос за трансевропейските транспортни мрежи и въвеждането на интелигентните ТНТ. Нашата цел е да се постигне общ подход на съвета. Както казах изстъпителното си изказване, готови сме и да започнем преговори с парламента, ако има време по време на нашето председателство. Госпожа Лукашевска зададе въпроса и за сектора на, транспорт, на морския транспорт и за круизните кораби. Да, имаме нужда от бързи действия за намаляване на емисиите, за да можем да постигнем целите на Международната морска организация. Защото да, разбира се, можем да започнем да използваме альтернативни горива в този област. Автоматизирането също може да е интересна альтернатива за намаляване на емисиите в морския транспорт трябва да се стремим за постигане на споразумение в международен план, за да има намаляване на емисиите от въглероден диоксид в морския транспорт на световно равнище. Госпожа Тепарне и други от вас зададоха въпроси, свързани с правата на пътниците. Знам, че Европейски парламент вече е излязъл с обща позиция по тази важна тема и както вече казах в миналото, основната цел на Финландия е да постигне общ подход на заседанието на съвета по транспорт през декември. Много е важно да намерим балансирано решение относно задължението на транспортните дружества от една страна и правата на пътниците от друга страна. Господин Даниелсон зададе въпрос, свързан с комбинирания транспорт и наблюдението. То, това досие е свързано с а, а, частта на пакет за мобилност, посветен на, на пазара. Графикът зависи от това как ще постигнем правилата по преговорите за пакета за мобилност. Госпожа Кутахара помоли за повече сътрудничество в областта на политиката за морски транспорт. И имаше конкретен въпрос, свързан с островите. Морският транспорт е много важен за Финландия и разбира се, би следвало да бъде важна част от транспортната ни политика. Към момента обаче няма законодателни предложения в тази област, така че бихме искали да започнем един дебат за бъдещето на сектора на морския транспорт и влиянието на автоматизирането в това отношение. Господин за зададе въпрос, свързан с механизма за свързване на Европа и МФР. Както вече казах, Финландия е поела ангажимента да работи усилено по тези теми до края на годината, като целта ни е да постигнем решение в рамките на преговорите за МФР. Както предполагам, разбирате, аз не мога да изкажа позиция относно бюджетните въпроси и а, МФР и в тази гледна точка не мога да взема позиции и за финансирането на механизъм за на Европа, но като цяло механизъм за на Европа е много важен, включително и в контекста на политиката на сближаване. Представен друг въпрос, свързан с а, правата на пътниците в сектора на въздухоплаването и позицията на държавите членки. Знаем отдавна каква е позицията на парламента по този важен въпрос, така че Финландия отново ще постави въпроса за обсъждане на експертно равнище в съвета. Смятаме да обсъдим настоящото статукво и да видим в каква насока би следвало да се развие регулаторната рамка. Имаше много въпроси свързани с климата. Както вече казах, на 20 септември ще се проведе ми с среща на съвета на министрите по транспорта, посветена единствено и само на климата, защото е ясно, че изменението в климата представляват сериозно предизвикателство за отрасъла на климата, но също така и да предоставят огромни възможности. Важно е съветът да има възможност да обсъди всички тези теми. Господин Флего зададе въпроса за сътрудничеството с Харватия, която е част от а, тройката на председателствата. В а, постоянна връзка сме с а, останали с другите председателства, особено с предстоящото хрватско председателство и ще продължим да работим по този начин. Госпожа Меца зададе въпроса за железопътния транспорт. Разбира се, устойчивите връзки са много важни, особено за път, пътуванията на кратки разстояния. За съжаление, обаче не разполагаме с цялост на високоскоростна железопътна мрежа. Тя е много спокъсна в момента, но от гледна точка на околната среда е много важно да работим за по-добри връзки между високоскоростните железопътни линии. Беше даден въпрос, свързан с смяната на часовото време. В момента много държавите членки все още не са заявили позицията си по темата. Европейския парламент изиска от Европейската комисия да излезе с по-изчерпателен доклад по темата. Разбираме тази позиция на Европейската комисия. Опитваме се да намерим някакъв напредък. Благодаря ви. А сега ще дам думата на колегата министър на, на, транспорт, на туризма, за да отговори на въпросите, които попадат в нейния ресор. Много ви благодаря за всички въпроси и коментари ще отговоря на въпросите свързани с туризма. Госпожа Лешонт спомена круизните круизния туризъм и проблемите свързани с околната среда. През 2014 година Европейската комисия излезе с съобщение посветено на ръста на крайбрежните и круизни плавания отблизо следим развитието на този сектор, но предполагам, че следващото председателство ще се занимае по-сериозно по с темата. Круизният туризъм и устойчивият туризъм са пряко свързани и пак свързани с стратегията за устойчив растеж, която вече споменахме в... и тя е сред основните приоритети на по... нашето председателство. Не бива да забравяме, че Европа в Европа се строят много круизни кораби, включително и екологосъобразни такива. Водещи сме в това отношение. Госпожа Депарне и госпожа Меца, зададе въпрос, зададоха въпроси за директивата за устойчивостта от гледна точка на туризма. по време на нашето председателство бихме искали да насърчим държавите членки да подобрят достъпността на различните обществени пространства на доброволни начала, като за целта ще им предоставим нужните инструменти и сътрудничество, за да се гарантира тази достъпност. В, преди малко споменах цифровизацията и разбира се, цифровизацията играе своята роля при гарантиране на достъпността. Безспорно можем да компенсираме част от физическите ограничения в отношение на достъпността чрез цифровизацията. Госпожа Родригес Пиньеро зададе въпроса за платформите на споделената економика като Airbnb, например. Разбира се, този вид е, економически платформи има значително въздействие върху туризма, особено по отношение на настаняването за кратки периоди от време. Този дебат ще се впише в по-общия дебат за вътрешния пазар. но всъщност тази тема попада в ресора на министъра на заетостта. Господин Бредли зададе въпрос за намаляването на емисиите и ролята на туризма. Отново искам да се спра на темата цифровизация. Тук може би ви се струва доста абстрактно понятието, но ако погледнете въпроса за разделното изхвърляне на отпадъците, например, и други вид услуги също са част от цифровизацията. Трябва да се гледа цялостно на въпроса, както вече казах, стратегията за устойчив растеж е основният, основните ни приоритети. Растеж винаги трябва да бъде устойчив, за, за това и неутралност, въглеродната неутралност се споменава като цел, като важна цел на нашата програма. Господин Флего зададе въпрос за постоящото хрватско председателство на съвета. Разбира се, работим в тясно сътрудничество с Хрватия за насърчаване на устойчивия туризъм. Обсъдихме темата, настоявахме колко е важна цифровизацията и Хрватия, разбира се, ще определи сама приоритетите за своето председателство. В заключение, Бих искала да ви благодаря за всички въпроси и коментари. Господин Охил каза, че ще ни изпрати писмо, ще го очакваме с нетърпение и сме готови да обсъдим всички ваши предложения, всички въпроси свързани с туризма. Държа да отбележа колко е важно да не забравяме значението на сектора на туризма като цяло. Да не забравяме колко е важен туризма за нашите малки и средни предприятия, тъй като голяма част от предприятията активни в сектора на туризма са МСП. Освен това, ще има заседание на работните групи и на съвета ще бъде създадена и група на високо равнище за пропуска на туризма. Ще има и за форум на туризма, който ще се проведе в Хелзинки през есента. Благодаря ви отново още веднъж всички въпроси и коментари. Благодаря ви за поканата да обсъдим темата. Желая ви успех и съм убедена, че ще продължим в тясното сътрудничество. Благодаря ви, госпожи министри. Радвам се, че финландското председателство поставя въпросите свързани с климата сред основните си при, при, приоритети. Тук в залата е много приятно, но навън е 40 градуса в Брюксел. Така че ако не ускорим темо, темпото, до година няма да е са 40 градуса, ще са доста повече. Всички носим своята отговорност. Младите хора изискват от нас да направим нещо и не можем да откраднем бъдещето на тези млади хора. Имаме нужда от чиста планета, на която да може да, да се диша. И в това тази гледна точка транспорта от ключово значение. Искаме една планета, в която да може човек да живее добре. И а, в това отношение важна и темата за данните. Ще трябва отново да ни обясните какво точно искате да кажете с тази цифровизация и данните. Не поставихме въпроса кой всъщност е собственик на данните. Господин Артук преди малко зададе въпроса за автономните автомобили, но се питам дали за бъдеще ще зададем някакъв обществен орган, който да притежава данните. Въпросът е сериозен. Трябва да говорим, да работим по конкретни въпроси. Конкретен е въпросът за бюджета. Конкретно е да погледнем какво се случва по островите. Трябва също така да гарантираме свързаността на всички части от територията ни, защото много региони се оказват изолирани и направо забравяне, което е недопустимо. Трябва също така драстично да намалим емисии от въглероден диоксид. И не трябва да се смятат мерките за е, наричат екологични мерки като наказание, ами да се гледа на тях като на възможност. Трябва всички да печелят от това положение и пак казвам, много е важно. економическата измерение е много важно и какви решения, какви политически решения взимаме. Чест беше за нас, уважаеми дами, да сте гости тук в нашата комисия. Ще продължим да работим заедно пред, предстоя... пред предстоящите 6 месеца. Ще работим заедно с вас, за да гарантираме, че вашата програма е възможно най-конкретна, за да можем по време на да превърнем финландското председателство в истински успех сред всички председателства. Мисля, че можем да им, им ръкопляскаме. C'est un exercice pas facile. En tout cas, je vous dis à très bientôt. En tout cas, la Казвам ви скоро и ви уверявам, че вратата на кабинета ми е отворена. Може би не вече 3 часа в денонощта, защото и аз имам нужда от почивка. Уважаеми колеги, заседанието на нашата комисия не е приключило. За следващата точка от дневния ред. Да, намери си чукчето. Monsieur Лири, ви voulez парле? Господин Лири, ако искате да разговаряте, моля излезте. Тусе ки вел парле, же Тези, които желаят да разговарят помежду си, моля, излезте от залата, за да продължите навън. Продължаваме нашата работа. S'il vous plaît! Моля ви. Продължаваме с следващата точка относно изследване на модалният трансфер в европейския транспорт. Тук при мен е господин Енрико Трапастори, който ще ни представи това изследване, за което настоявахме отдавна. Разполагате с 12 минути, за да ни представите състоянието на нещата, а след това ще обсъдим нещата с вас. Разполагате с 12 минути. Добър ден на всички. Благодаря за това, че ме ми ме поканихте да представя това интересно изследване, което всъщност бе направено миналата година, но се радвам, че мога да го представя на новосъздадената, новоучредената комисия по транспорт. Днес ще се спрем на следните аспекти. Първо, кратко, кратък увод, след това политическия контекст, анализ на данните, на информацията, т.е. състоянието на нещата в момента, след това резултатите от анализа, т.е. какви са резултатите, какви са препятствията и препоръка. Целта беше да предоставим на вашата комисия и на всички други един анализ на развитието и на напредъка по посока на целите, които бяха залегнали в Бялата книга, публикувана през 2011 година. Целите залегнали в Бялата книга бяха много амбициозни, така че да видим докъде сме стигнали. Ще се спреме на данните, на информацията и на постигнатият напредък междувременно. Нека да се върна с, с няколко думи към Бялата книга в областта на модалността. Знаете, че модалният транспорт е ключова част от една по-значима и обширна стратегия за декарбонизиране на транспорта. Това е един инструмент за постигане на тази цел – и ако искаме наистина да постигнем декарбонизация, модалният транспорт и прехода към модален транспорт е ключов инструмент за това. Целите, които разгледахме първо 30% преход или отклоняване на превоза на стоки под 300 км. Като тази цифра ще стане 50 през 2050 година. Що се отнася до, до пътниците, целта е под, под така обща. Да има повече, много, много повече ЖП пътници, т.е повече значимост на ЖП транспорта, но Ренато ще спре на това. Имаше много и, и, и инициативи предприяти от комисията, много средства бяха насочени към изпълнението на залегналите цели. Сега, ако направим един анализ на а, информацията, с която разполагаме, не, не констатираме много голяма промена в, в а, превоза на стоки, както и на а, пътници ако се спрем на тази информация и е, гледаме само нея, бихме казали, че нищо не се е променило. Е, но нещата не са точно така. На национално равнище нещата са много по-различни. И също така би трябвало да разгледаме различните сегменти по-отделно, защото що се защото що се отнася до товарния превоз, ставаше дума за отсечки под 300 км само. И в ЖП транспорта има много по много значително преминаване към интермодалност, за разлика от сухоземния транспорт. Така че мисля, че всъщност трябва да разгледаме баланса между различните е, така поднасоки или под е, сектор. Също така, а, примерно, висок, високоскоростният е, ЖП транспорт, е, който е, а, е, даде възможност за преход от въздухоплаване към ЖП транспорта. И е, също така трябва да разгледаме въпросите, свързани с градските региони, където наистина има доста значителен прогрес. Ако ако погледнем за така, бъдещите проекции, също не виждаме кой знае какви промени до 2040-50 година, т.е. няма да има голяма промяна в дела заеман от модалния транспорт. Взаимосвързването е важно е от огромно значение, когато имаме намерение, примерно, да промениме а, модела на товарния транспорт от един към друг. Същото е въжи и за мрежата на транспортни коридори тент. включително и към високоскоростните влакове и високоскоростния ЖП транспорт, който изисква много инвестиции и това забавя до известна степен истинският напредък също така е много важно да се постави на акцента на трансграничната оперативна съвместимост, която е далеч от задоволителна и и която е много необходима в, за резул, дългосрочни резултати. Има и други причини ние разгледахме и някои регулаторни а, проблеми и въпроси. А, с положението е много различно в а, държ, различните държави член, членки. Има Ако погледнем е, а, въпросите, свързани с а, транссек, транссекториалният а, транспорт, а, Нашето, нашето внимание бе фокусирано върху развитието на градските центрове и включително необходимостта от все повече транспорт на пътници и стоки към тях. Разгледахме също така какво е равнището и състоянието на инфраструктурите за, с цел възможност за развитие на нови интермодални терминали и възможността от въвеждане на нови технологии за постигането на тази цел. Ако разгледаме информацията или данните, с които разполагаме, целите, залегнали в Бялата книга от 2011 година, далеч не са постигнати но може би е прекалено рано все още, за да отчитаме резултатите. тъй като а, все още не е за, за, завършен а, а, въвеждането на необходимата инфраструктура, която ще даде възможност до 2030 година да се постигне това, този модален преход. А, има в все още много голям потенциал, свързан с развитието на високоскоростните ЖП отсечки, по-специално в областта на превоза за пътници. Какви са препятствията? Може би това е един от най-важните елементи, на които се спряхме. Проблемите, свързани с оперативната съвместимост, еднакви правила и еднакви условия за всички. Има доста така, бе, бе направ... беха направени много усилия от Европейската комисия за проучване на външни, за интернализиране на външните разходи от страна на комисията, но това все още не е постигнато изцяло, както още един проблем различните величини на такси и е, данъчни облагания в е, различните държави членки също са някакво препятствие. Липс, липса на координация и Казах вече за високоскоростните високоскоростния ЖП транспорт, липса на координация между планирането в транспорта и планирането в, на земеползването и по-специално развитието на градските е, структури и градските региони, градските райони, липса на прозрачност при обмена на информация и липса на координация между различните оператори, което е препятствие за по-голямата ефективност на отрасла. Това е, има просто един списък с препоръки. Мога ли само за една минута да се спра на тях? Целта трябва да. Целите трябва да бъдат ясни и измерими. примерно да се измери точно а, целите, така както бяха поставени, примерно за тези 300 км. Не разполагаме с необходимите данни, за да можем да го направим. Също така в областта на ЖП транспорта. Това е един много голям транспорт, много голям отрасъл, но от една страна има намаляване на така нареченият класически начин на превозване и увеличаване на интермодалният модел. Различните също така условия трябва да се осигури е, единство на условията, за да има равноправие също така за взаимосвързане на мрежите и инвести... Инвести... инвестициите в интермодалните терминали и също така едни по а, така по по-меки мерки, ако мога да ги нареча, прозрачност при обмен на информацията, и и по-добро сътрудничество между операторите, особено в ЖП транспорта. Също така обмен на информация относно транспорта на, транспорта на пътници. с цел прехода към други видове транспорт. и използването на устойчив, плана за устойчиво развитие на транспорта, който може да бъде много важен инструмент за постигане на резултати в тази област. Може би съм бил малко а, така дълъг в обясненията си, но в крайна сметка става дума за, един, за едно много обширно изследване. За, за, за, да, благодаря много за това и ще продължиме дебата. Благодаря за вашата презентация. А, изчетах а, изследването. Има много въпроси, обаче никъде тук не включвате цената на, екстернал, на екстерналността. Колко така, каква, каква е разликата между а, в числа от а, разходите на, за сухоземния транспорт и а, преминаване към влаковете. Второ, а, е, има противоречие с е, решенията и с съветите на Сметната палата. Вие казвате, много скъпо ще бъде прехвърлянето. Те казват на високоскоростните влакове. А, вие наблягате на това. Да. И а, има има и една, една цел, която за сега не беше задължителна, но мисля, че трябва да стане задължителна и обвързваща. Става дума за е, пренос, на, превоз на стоки е, чрез ЖП транспорт. Само по този начин можем да простигнем онези 30%. За това кои са финансовите механизми, които трябва да бъдат мобилизирани. Преди малко с Европей, с председателството, финландското председателство, споменахме евровинетката. Евровинетката може да бъде един начин за финансиране на тези дейности. А сега давам думата на онези, които искат да се изкажат. Госпожа Талер. Uh, благодаря ви за изложението, както и за проучването. Като новоизбран депутат, това ще бъде едно от четивата на списъка ми за четенето през вакансията. От името на НП искам да задам два въпроса. Нашата група подкрепя мобилността като услуга и заради това подкрепяме амбицията за интегрирани билети, интегрирани информационни системи. Това е стъпка към мобилност, насочена към бъдещето. Така че трябва да се приема регулаторната среда. Вторият ми въпрос – ние смятаме, че интеграцията, свързаността и интероперабилността на транспорта разчитат на развитието на нови технологии и най-вече на ефективна самодалност, комодалност. Е, предвид амбициозните климатични цели, които ние си поставихме, а именно е, транспорта да употребява по-малко въглерод, доколко реалистични и отговорни цели бихте ни препоръчали да възприемем, те да бъдат изберими, да бъдат диференцирани и да се осъществи ефективна комодалност? Председателката, благодаря. Господин Артук, добре, не искате да си скажете, добре. Госпожа Билбао, имате думата. Няма микрофон. Quería agradecer. Бих искала да ви благодаря за изследването и презентацията. Нямах време да навлеза в подробности, но бих искала да ви задам един въпрос. Докът, какви препоръки може да ни дадете? Сега, в Бялата книга има много цели, които не са постигани. Говориме за мултимодалност, оперативна съвместимост да преминеме към нови други видове транспорти и така нататък. Но много малко говориме за европейските приоритарни проекти, които всъщност са основни. Вие казахте, да, това струва много пари. Е, но проблема не е само това. Проблема е, че Сметната палата смята, че много пари са били хвърлени по неефективен начин, защото системата е фрагментирана и комисията не разполага с инструменти, за да задължи държавите членки да осъществат проектите. Така че когато говорим за екстернализиране или интернализиране на средствата, не, влизам, не, не вземаме предвид при приоритарните европейски проекти, които всъщност не са осъществени. И повечето държави членки всъщност не са, имат, имат проблеми точно с погранични в граничните райони. Там има най- най-много е, задръствания, а, наблюдаваме все повече и повече е, емисии точно в тези а, региони, тъй като обема на транспорт се увеличил. И какво означава това? Значи, въпроса с а, билетите, е, един, единните билети и така нататък. А, те, примерно да си купя билет в Билбао и да го използвам в Берлин, но, но, не, но, не, но не, можем да, не можем да го направим, защото за, защото не сме достатъчно много фрагментирани. И както казва Сметната палата, да, струва много, но струва много не защото се харчи много, а защото има клиентелизъм и частни интереси на държавите членки. Господин Ку. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че има огромно количество подробности в този доклад. Аз приветствам това, защото това е принос към дискусията. Изненадан съм, че не се поставя в по-голяма степен ударението на това, което бих нарекал активното пътуване. С други думи, е, ходене пеш и колоездене. Това е значителен потенциал за промяна на начина на придвижване. Ходене пеш и колоездене, особено в градска среда като се има предвид, че е, все повече, че в Европейския съюз има все повече градове. Има и ясни статистики за транспорта, които сочат, че има голям проблем с частните автомобили особено в нашите градове. Не само предвид емисиите на въглероден двуокис, но също така и участието им в качеството на въздуха в градска среда. Важно е да се осъществи връзка между активното пътуване и здравето на човека. Нараства наднорменото тегло в много страни в Европейския съюз. Като субсидираме активното пътуване чрез ходене пеш и колоездене, може да постигне значителни резултати, като намаляване на е, емисиите на въглеродния двокис, човешкото здраве и намаление на задръстванията. Няма достатъчно данни за това какви биха били нашите очаквания във вашия доклад. Приветствам това, че говорите за равенството между половете в доклада ви. През последните години виждаме, е, че се говори за пътувания до различни точки. Често жени извършват такива пътувания и е хубаво, че поне споменавате за половете нещо в доклада ви. Това е важно. Изнадан съм, че е, и има доста значителна част за прекомерните разходи в железопътния транспорт. Обаче не виждам съответното за пътуването е, по магистрали или въобще сухопътния транспорт. Има ли цифри? Като цяло, госпожо председател, приветствам е, проучването, но искам в по-голяма степен да се говори за активното пътуване, е, колоезденото и ходенето пеша. Не са включени, те трябва да бъдат бъдат в центъра на дискусиите ни. Председателката, благодаря много. Много благодаря е, за това толкова уместно разсъждение. Госпожо Кундура, имате думата. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά. Е, благодаря, госпожо председател. На свой ред е, искам да благодаря е, за това проучване. Е, заключенията са интересни и искам е, да разбера дали през последните години разходите, които са направени за железопътния транспорт, така. Освен това, изходната точка за някои държави членки. Е, има твърде малко железопътен транспорт в някои държави членки, като Гърция, Испания и други. Ако се възприеме вашето предложение, как ще се осъществи транспортния микс между товар и, и пътници? Ако искаме да постигнем е, целите си за намаляване на въглеродния двуокис чрез е, по голямо участие на железопътния транспорт, трябва да има значителни инвестиции в базисна инфраструктура. Изчислили сте е, тези суми, направили ли сте съпоставителни изследвания? Е, това е реална альтернатива ли е? По комбинирания транспорт и по-голямото участие на електрически леки коли и камиони. Председателката, госпожо Грапини, имате думата. Благодаря. Благодаря госпожо председател, за това, че включихте това в дневния ни ред и че поръчахте поручването от името на нашата комисия. Поздравлявам авторите на поручването. Важно е да се ходи пеш, колоезденето е важно, но нека не забравяме, че транспорта е важен и за економиката. Ние искаме Европейския съюз да бъде конкурентоспособен в световен план. Радвам се, че поставяте ударението върху видовете транспорт, влиянието върху економиката. Аз идвам от частния сектор и знам какви са разходите за транспорт. Била съм министър в страната си и е, знам колко трудно, колко трудно се работи по разходите. Знаем колко е важно времето при транспорта и на товари и на пътници. Та въпросът ми е как в максимална степен да се възползваме от това проучване. Казала съм, в нашите страни ние правим какви ли не поручвания, които в крайна сметка свършват някакво чекмедже. Ние не прилагаме препоръките. Каква промяна да настъпи, за да може всичко това да добие някаква реална стойност? Кой ще се заеме с това? Е, кой ще се заеме с постигането на някакви цели възоснова на това проучване? Е, ние се умяхме да измерим много важни показатели. При разстояние по-малко 300 км трябва да преминем от сухопътен към железопътен транспорт. Обаче, е, ако погледнете в Европейския съюз, ще видите фрагментирането на железниците. Е, примерно, е, колко струва инфраструктура за високоскоростни влакове? Вътрешният пазар е фрагментиран поради отсъствието на инфраструктура. Затова любезно приканвам нашата председателка от името на нашата парламентарна комисия, да обсъди с Европейската комисия, с следващия комисар по транспорта, да използват това проучване, за да се подобрят показателите. Това е целта на проучване. Да се стигне до някакви измервания и тези измервания да доведат до подобрение. Благодаря. Говори се звън микрофон. Да, ето ме. Благодаря ви за проучването. Аз ще бъда така един много заинтересован читател през лятото. Имам въпрос. Виждаме графиките от последните 20 години. Как се развива транспорта? И поради неизвестни причини речният транспорт в Европейския съюз не се използва пълноценно. Погледнете картата. Има връзка от е, Черно море до другия край на Европейския съюз. Та питам е, как можем да европеизираме възможността за превоз на стоки или по Дунава или по Рейн. основа на различни проучвания, речният транспорт е най-ефтиния или поне най-малко скъпия. Факта, е, че там разходите са по-низки в сравнение с други, транс, други видове транспорт, европейската економика ще стане по-конкурентоспособна. Председателката, благодаря. Бенсен. Извинете, че не произнесох както следва вашето фамилно име – е, много ви моля за извинение за това, че не произнесох правилно фамилното ви име. Извинявате ме, добре. Е, всеки има право на втори шанс. Вие изцяло се възползвахте от него, така че няма проблеми. Благодаря на е, учените за направеното изложение. Мисля, че ни предстои дълъг път предизвикателството е голямо. Вие е, препоръчвате да се премине от сухопътен към железопътен транспорт. Вчера взех е, високоскоростен влак от е, Нидерландия до Брюксел. Не е далече, но високоскоростните отсечки не бяха много. Но всъщност аз сега искам да се спра на водния транспорт. Бихте ли ни казал какъв е потенциала? За момента наблюдаваме е, развитие електрически е, автомобили, електрически двигатели и за кораби. Така че, може би, при бъдещата бюджетна процедура трябва да подобрим е, корабоплаването по водните ни пътища. Виждам, че потенциалът е значителен. Какво установявате вие при проучването ви? Председателката благодаря. Господин Ферара има думата. Благодаря, госпожо председател. На свой ред искам да благодаря за направеното проучване. Не можах да го прочета, хвърлих му само едно око и сега искам да задам два-три въпроса, които според мен са особено интересни. Първо, една обща препоръка, която проистича от направени проучвания – като цяло те са полезни, като цяло ни слушат и в работата ни. Е, може би трябва да се върнем към една стара добра практика. Тя се загуби. Може би няма да е зле тези изследвания да се преведат поне на два-три езика, поне на два-три езика. Това е принос и към многоязичието и ни помага и в работата ни. Друг интересен въпрос, който просто изведнъж, изведнъж изникна пред очите ми. През последните години наблюдаваме концентрация на финансирането по през гранични проекти. Основно се финансират през гранични проекти. Понякога поставяме под въпрос подобна насока, като наблягаме на необходимостта е, да се премине към много по-национална, дори регионална или местна мобилност. Това е интересно като наблюдение, но буди тревоги у мен – Страхувам се, че цялото програмиране, което обсъдихме, структурни фондове, кохезионни фондове, които обсъждахме през последния ни мандат, мисля, че е, посоката не е същата. Според нас, прекалено много се настоява на презграничната мобилност, като се пренебрегва всичко това, което трябва да се направи е, на национално, регионално или местно ниво. Е, прегледах е, регламента за регионалните фондове. Виждам препоръки във вашето проучване. Те са уместни, но при структурните фондове ние не сме обърнали достатъчно внимание на е, вашите препоръки, например. Имам още един въпрос. Какво а, можем да предложим ние като парламентарна комисия за нови пилотни проекти, е, за подготвителни дейности за европейския бюджет? А, и тук могат да се предвидят проекти, Предвиждат се различни възможности, пилотни проекти по определена бюджетна линия. Защото съм песимистично настроен по новия план за транспорта. Може би трябва да търсим нови пътища, за да се промени един сценарий, който ако се запази, както обикновено, няма да постигне целите, определени през 2011 година. Изобщо някакви подготвителни дейности в бюджета или пилотни проекти. Председателката, благодаря господин Ферера. Ако няма други въпроси, се обръщам към господин Пастори. Моля ви, е, моля да отговорите на всички зададени ви въпроси. А, господин Ньютон, извинете. Извинете, не, би, не ви видях. Имате думата. А, а, да, и аз ви прощавам. И аз ви прощавам. Да, имам няколко въпроси. Е, вашите е, учени, какво е мнението им за мнението е, за състоянието на Европа в момента в сравнение с други големи региони в света, Китай, Съединените щати? Това е голям въпрос. Очаквам общ коментар. Председателката, благодаря. Господин Пастори, имате 10 на минути десетина минути, за да отговорите на всички въпроси. Опитайте се да бъдете точен, е, за да е, можем е, ние да почерпим идеи, законодателни идеи. Това е връзката между проучванията и между нас. Да можем да се вдъхновим, за да можем със законодателството да извършим принуда. Това е. Бъдете полезен и конкретен. So, thanks for the... Благодаря за всички много интересни въпроси. Няма да ми е лесно да отговоря на всички тях. Защото са много различни, засягат много различни теми. Ще започна последния въпрос. Нека да започнем а, от а, света като цяло и после да спрем на конкретни аспекти тук в Европа не сме правили сравнение с останалата част от света в рамките на нашия анализ. Но ако погледнем към развитието на инфраструктурата, виждаме, че на изток, в Китай, например, и в други страни в региона, има много бързо развитие на инфраструктурата. Те също така инвестират и в други части на света с цел подобряване и за изграждане на инфраструктурни мощности. Ако погледнем към Северна Америка и в частност към Съединените щати, там положението е по-различно, защото там инфраструктурата беше изградена в миналото и може би не е толкова положително развитието, колкото в страните в Далечния изток. А сега въпроса за връзките с а, Азия. Нека да вземем Китай за пример сега. Европа обаче е по-сложен регион. Какво предлагаме? Не предлагаме да се преразгледат всички стратегии за инфра... развитие на инфраструктурата. Предлагаме само да си определим по-ясни приоритети. Вече инвестирахме близко бъдеще, ще трябва да инвестираме много средства за доизграждане на инфраструктурата. Това се оказва много важно, защото има липсващи звена и тези липсващи звена трябва да бъдат преодоляни, за да се гарантира последователност на мрежата. Едновременно с това трябва да дадем приоритет на намесата в случаите, когато има засилено търсене. Тоест, а, идеята не е да не работим в а, трансгранично да не инвестирам в трансгранични проекти, но трансграничните инвестиции са вид инвестиции, които по принцип не са достатъчно насърчавани от държавите членки. И затова смятаме, че трябва Европейския съюз да играе по-важна роля. Това беше случая до, към, до сега и смятаме, че трябва да продължим с усилия в това отношение. Когато говорим за железопътната инфраструктура, обсъдиме възможността не само за изграждане на инфраструктура за високоскоростни железопътни връзки, но и също за възстановяване на железопътната връзка в страни, където железопътната мрежа беше доста пренебрегната, като, например, прилагането на интерсити влаковете в Германия може да се приложи и в други държави, като по този начин ще си спестим малко средства в сравнение с нуждата от а, разгръб... изграждане на изцяло нова инфраструктура, съвместима с високоскоростните влакове. И в отговор на въпросите за инфраструктурата в областта на сухопътния транспорт не разгледахме тази тема, защото тя излиза от а, обхвата на нашето проучване, тъй като не попада в обхвата на Бялата книга. Там се предвиждаше отрояване на мрежата за високоскоростни влакове и това се съсредоточихме конкретно на тази тема в нашето проучване. и затова не сме анализирали развитието на сухопътния транспорт. Когато обаче се говори за прехвърлянето към друг видове транспорт. Трябва да се изгради инфраструктурата, да работим с операторите и да се обезпечи регулаторната рамка. Това са трите аспекта, които трябва да се вземат предвид. трябва да се погледнат и въпросите свързани с околната среда. Декарбонизацията е основната цел на прехвърлянето към други видове транспорт. Тоест, трябва да използваме по-кръгосъобразни видове транспорта. За целта трябва да се инвестира в железопътния транспорт или да се използват в по-голяма степен водните пътища, което може би е най-екологосъобразният вид транспорт. И това са основните действия, които насърчава Европейската комисия и тези цели все още са в сила. Ако погледнете към данните, изглежда, че нищо не се е променило, но това не отговаря на истината. Ако се загледаме по-отблизо, има увеличение на интермодалния транспорт, особено по, по, по отношение на водния транспорт. Има значително намаляване на транспорта на, на, на превоза на товари, но че става въпрос за превоз на въглища и други тежки товари, които чисти просто вече не се превозват. Трябва да се работи и за новаторски решения, като например електромобили и е, електрифициране на железопътната мрежа. Тя всъщност вече е факт в по-голямата част от мрежата, но трябва също така да се работи и за подобряване на сигурността в градската среда. Всички това са мерки, които допринасят за декарбонизация на транспорта и всички инициативи в това отношение могат да помогнат. И според мен би трябвало да разработвате действия в тази насока. Пак по въпроса за вътрешните плавателни пътища, вътрешните водни пътища, има потенциал за по-добро използване на тези водни пътища. Рейн в момента се използва много активно, но има и проблеми свързани с климатичните изменения, защото равнището на нивото на реката е много ниско в някои е, зони през лятото, което допълнително ограничава възможността за движение по реката. Доколкото аз поне съм запозната, по Дунав не може да се плава по цялото течение, но има отделни части от Дунав, които могат да се използват за плаване. Тоест, могат да се намерят някакви интермодални и мултимодални решения, за да се стигне от Черно море до Централна Европа. И още един аспект, който подчертахте в изказванията си е интеграцията, интегрирането на услугите, включително издаването на билети и цялата схема мобилност като услуга. Тече този процес в момента, течат, текат научни изследвания в тази област. Смятаме, че има значителен потенциал благодарение на ИКТ да се използва пълноценно потенциала в областта на транспорта, но това не е достатъчно. Трябва да се работи и за транспортните решения, тъй като информацията може само да улесни употребата на транспорта и да разпространи информацията за различните решения, които са на разположение на пазара. Като това, разбира се, зависи, като това, разбира се, въжи не само за пътниците, а и за ползвателите на интермодални транспортни решения в областта на превоза на товари. Знам, че такива услуги, ефикасни услуги съществуват, но понякога тези услуги не отговарят на исканията и на очакванията на частните дружества, които искат да изпратят своите стоки или пък частен сектор в някои случаи чисто и просто пренебрегва съществуването на альтернативни по-екологосъобразни транспортни решения. Друг важен аспект за регулат за регулаторните органи е равнопоставеността. В някакъв момент от изложението си споменах този въпрос, а именно евровинетките. Това безспорно е много дълго обсъждано законодателно предложение в Европейския съюз. И може да се каже, че този законодателство още не е влязъл в сила. Тоест, ако принципа на евровинетката се прилага ще на практика, вероятно, ще, ще има повече равнопоставеност, отколкото има в момента. Както казах и по време на презентацията си, отдавна се проучват аспектите свързани с интернализирането на външните разходи и сега трябва да се пристъпи към конкретни действия. Надявам се, че отговорих на повечето от въпросите ви, може би не на всички, за които се извинявам. Много ви благодаря, господин Пастови. Нашето проучване само потвърждава факта, че ни чакат доста работа. Ако действително искаме да се справим с предизвикателството, от Европейския съюз и економическа и от екологична гледна срод, гледна точка. Не бива да забравяме, че един от най-пренебрегнатите сектори е водният транспорт и речният транспорт. По никакъв начин не се инвестира в момента към прехвърлянето на транспорта към речните водни пътища. и а, никой не спомена факта, че често проблемите са в края на трасето, последният километър преди да се стигне до градовете. Така че въпросът е как а, а, градовете ще се справят с а, голямото предизвикателство за прехвърляне на а, превоза на товари и то в края на превозите, т.е. на последният а, километър градовете инвестират в обществен транспорт, велоалеи и т.н. нататък, но сякаш пренебрегват този аспект последния километър при доставките на товари. Мога, господин Пастори, само да ви уверя, че ще работи много сериозно, докато, тъй като, докато нямаме конкретни цели за прехвърлянето на превоза на товари и ако нямаме конкретни цели за водните пътища, никога няма да постигнем резултати. Така че ние като комисия по транспорт на Европейски парламент трябва да заявим много ясно какво очакваме, за да постигнем и очакваните закутатни предложения от страна на комисията. Благодаря ви. Без, без, без съмнение отново ще ви поканим в нашата комисия за представяне на други проучвания. Ако имате конкретни въпроси по отношение на проучването, да ги отправите към господин Пастори, за да получите и много конкретни отговори от негова страна. Между другото, няма да е зле да се да обърне малко повече внимание и на метода за изготвяне на проучването. Това винаги е много, много интересен въпрос, за да, ви, за да има и възможност за сравняване на това, което се прави в Франция, в Испания, в Швеция. За нас е важно да знаем къде има добри практики, къде системата работи добре и къде не работи. Когато системата не работи добре, да се предложат решения. Много ви благодаря за присъствието. Скъпи колеги, справихме се малко по-бързо от очакването, така че ви пожелавам добър апетит и подновяваме работата в 15 часа. чакани, голямо изслушване. Комисария Булч ще дойде днес след обед, за да ни каже в а, ограничението време, което ви остава, кои ще са приоритетите и, и какво ще остави на бъдещата Европейска комисия. Благодаря ви. Закривам заседанието.